Hello. Good morning. Добър ден. Oh, yeah. I have never used this before. Where are the rest? Къде са останалите? Тъй като сме много малко. Добро утро. Продължаваме много активно нашето заседание. Преди това имаше едно много а, разгорещено заседание с координаторите и ще продължа с гръцки. Всъщност няма гръцки. Можете да говорите на гръцки, но не, но не може да слушате. Добре. Добре, аз няма гръцки всъщност, само след обед. Добре, ще говоря на английски, доколкото малка, казва председателката. Добро, добър ден от начало. Госпожа Мацони, нашата председателка, се извинява, че не може да присъства на това заседание. Тя се извинява на комисията. Моля да ви помоля, ако обичате, вие сте млади и смели. искам да помоля и също така. А, е, искам да кажа, че господин Кашман също отсъства. Той а, е председател на делегацията за Южна Африка. Имате проекта за дневен ред. Е, имате дневния ред. Сега във връзка с дневния ред господин Бостинаро предложи точка 7, е, която е дискусия по работен документ за биологичното разнообразие да се отложи, тъй като той не е удовлетворен от редакцията, която е раздадена в папките. И една а, допълнително обработена версия ще бъде раздадена за заседанието през март. Започваме с точка 8 която е мисията в Уелфа. това беше една лекция. Господин Бостинаро беше там, госпожа Бостини и госпожа Халкен. Искам да ви информирам също така, че точка 9 също така е отложена. Е, а, вносители на петицията ще бъдат тук сред нас по точки 10, 15, 20, 21, 22 и 24. Във връзка с, с петиция 10, петицията няма да бъде включена противно на дневния ред. Сега по точка 3 одобрението на протоколите от заседанието. Ако нямате възражения, да приемем, че те са одобрени. Сега преминаваме към точка четвърта. Преди една седмица беше раздаден, раздаден списък петиции. Нямаше възражения и те ще бъдат включени като приложение и също така списък на пети пустими след последното заседание. По точка 5 равни, разни, нямаме нищо по точка разни. По точка 6 искам съвсем накратко да ви информирам за това, което обсъждахме, което беше предложено като а, решение на заседанието на координаторите. Имаше молба от НП във връзка с начините по които ще се приемат петиции за допустими или за недопустими, други подробности бяха засегнати и това, което се предложи от секретарията е да има писмен документ, за да може да се пояснят всички тези недоразумения и ако имаме някакви допълнителни предложения, да, те да бъдат на базата на писмени материали, а не устни. Втори въпрос – беше свързан с подготовката на посещението за установяване на фактите в Австрия, в Кампания, в Италия. Групите трябва да определят евродепутатите, които ще участват в тези мисии, но това ще бъде направено от координаторите. Това е отговорност на координаторите. Имаше много интересно и интригуващо а, <clears throat> заседание по повод на петиция, петицията за културния ландшафт в, в Толедо от Реал Академи де Толедо. Различни становища бяха изразени. Окончателното решение беше секретарията да разпространи едно обобщение на всички документи, които подкрепят допустимостта на тази петиция, така че този писмен документ ще бъде основата за да решим какво ще бъде бъдещето на тази петиция. Във връзка с някои препоръки, които бяха направени във връзка с, с петициите, които също така са свързани с Испания. Според казаното от господин Тургайс, ще бъдат дадени обяснения от секретарията и, и този въпрос беше решен. Решението По проекто резолюцията се взе решение. Има едно писмо до комисията ни. И накрая се проведе дискусията по петициите, получени по а, закона за Испанското крайбрежие. Тук имаше също така една разгорещена дискусия, която беше много плодотворна, която доведе до заключение, че тази петиция, тези петиции, ще бъдат обсъдени на 22-23 март. На 22 март испанските власти ще присъстват и ще пояснят становищата си, а на 23 вносителите на петицията ще присъстват и ще обяснят становищата си. Междувременно политическите групи и координаторите ще преценят, ще пояснят не, някои неясни неща и постигнахме съгласие по този въпрос. Подигна се въпроса какво ще стане с заседанията през април, защото се установи, че те съвпадат с великденските празници и какво решихме – всъщност ние трябва да решим. Така ли беше? Секретарията ще попита дали има альтернативни дати и групите е, бяха помолени да, е, о, да съобщят дали техните членове ще могат да дойдат, защото ако дойдат много малко евродепутати, ще бъде трудно да се провежда съответното заседание. И така, осмия въпрос, свързан с резултатите от е, посещението за установяване на фактите в Хуелва. Ние не сме изготвили още доклада, всъщност е, искаме да започнем по този начин посещението си в Уелва. Аз бях пред, придружена от господин Бостинаро и госпожа Алкен. По време на това пътуване имаше също така госпожа Мей и господин Янес, които са от Испания. Те не бяха официални членове на делегацията. Срещнахме се с, с е, хора от Екоминистерството на Испания. На втори ден посетихме Уелва. Разгледахме сметището. Там срещнахме се с представители на дружеството, с местни власти, с, с здравни институции. На последния ден се срещнахме с кмета на Уелва, както и с представители на Анталусия и с представители на местните власти. По време на тази мисия а, установихме, че има високи нива промишлено замърсяване, което е много деликатен въпрос и ние бяхме придружавани, придружавани от медиите, което осложни нашата задача и успяхме да се срещнем с хората, които са ангажирани. В нашия доклад ще се опитаме да дадем ясни препоръки. Трябва да посоча, че по време на нашето посещение бяхме а, в състояние да разгледаме, успяхме да разгледаме и да чуем различни гледни точки, които водят до различни заключения. Първото нещо, което искам да кажа, е, че има бариера в общуването с ангажираните лица. Всички а, дават, правят предупреждения. Така че първата ни препоръка е а, ангажираните лица да се съберат и да започнат да говорят по проблемите. А, вносителят на петицията се опита да а, се а, да направи една, е, е, да направи посещение, неканено посещение в е, съответната инсталация. аз бях ръководител на делегацията, не исках да настоявам а, той да бъде пуснат. А, колеги имаха различно а, становище по въпроса. Описахме, опитахме се да постигнем един спокоен клим, климат. С това моят доклад приключва. Искам да благодаря на колегите, които бяха с мен, които много ми помогнаха. Благодаря госпожо Грини, госпожа Алкен. Да. Аз е, напълно съм съгласна с това, което каза госпожа Грин. Искам само да поясня нещо съвсем малко. Нямаше манипулиране от страна на вносителите на а, петицията. Беше много късно, ситуацията беше трудна е, искам да защитя малко другата страна. Всъщност ние създадохме напрежението. На мен ми липсва още едно нещо, че ние не можахме да видим онова място, където те е, твърдят, че има проблем как да се опасят е, отпадните води. Те твърдят, че този канал не е затворен и не е безопасен. Сега ми липсва, че ние не можахме да видим точно това място, защото това е важното в случая. Ние не можахме да отидем там, и а, ситуацията беше такава, че ние не можахме да го направим, но на мен ми липсва, че не можахме да видим това място. Иначе напълно съм съгласна с казаното от колегата, че това беше много интересно и много плодотворно посещение. Благодаря, госпожо председател. Аз споделям заключенията, направени от госпожа Грюни, която беше координатор от НП. Това беше една отлична атмосфера на сътрудничество между членовете на делегациите, както титулярите, така и членовете, ексофицио, с изключение за някои древни моменти на недоразумение с дребни опити да се играят политически игрички. Втората А, ние се срещахме с, с ръководството на предприятията, с синдикатите, с местни власти, централно, на централно и на местно ниво. А, а, информацията, която получихме е важна. тя е доста противоречива, понякога има конфликт в данните, но ние би трябвало да преценим всичко много отговорно и балансирано и в крайна сметка можем да потвърдим, че като комисия по петициите ние можем да представим един отличен диалог помежду нас и е, е, европейските граждани. Е, огромен интерес проявиха медиите в Уелва и местната общност. В общи линии това беше едно отлично посещение е, и аз просто исках да добавя това пояснение за нашето посещение. Искам само да спомена, че това посещение трябва да се преценява като пример за уреждане съвсем изчерпателно и а, точно уреждането на всички дребни подробности в позицията и в реакцията на всеки член на делегацията, защото преди това ние бяхме решили, че ще бъдем представени, ще бъдем е, придружени от представителите на вносителите на петицията, но не и от мидиите, но след това разбрахме, че това не е приемливо за всички, така че може би за бъдеще трябва да се уреждат всички древни подробности, за да може да се избегне една такава деликатна ситуация за всяка делегация и за нашата комисия. Благодаря за сътрудничеството на всички делегати за, и също така на властите и гражданското общество в Испания. <laughs> <laughs> Е, госпожо председател, да ви кажа, е, да ви дам един пример как може да се манипулира ситуацията предварително. Е, в медиите бяха, в медиите бяха представени природозащитници, които бяха на това място. Те бяха със защитно облекло като марсианци и като космонавти, просто за да се създаде, да се подгрее емоцията. Ние трябваше да реагираме на място. Ние отидохме там в нормалното си облекло и сме живи още но понякога това се случва и това би трябвало да се избегне в бъдеще при нашите пътувания. Председателката не си е включила микрофона. Благодаря, госпожо председател. Аз бях член на тази група екс-официо и искам да започна с благодарност към групата и особено на госпожа Грюни, която председателстваше тази група. Това беше много важно посещение. И то се отнасяше за един проблем, който често се свръхопростява, а нашето посещение ни даде възможност да видим комплексността на проблема. Това е една компания, която е на площ от 1200 хектара, което е по-голямо от самата Уелва. И ам, декември тази година е крайния срок за решаването на проблема. Сега трябва да излезнем с, с препоръка по два нерешени въпроса. Първо, а, за възстановяването тези 12, 12 1200 хектара. А, ние трябваше да видим а, коя е правителствената служба, която отговаря за бреговия район. Ситуацията трябва да а, включва оценка на на това дали има замърсяване и ако да, до каква степен. Също така е важно да се насърчи научно изследване между на връзката между потенциалното замърсяване и здравните проблеми. Това беше е, обект на съгласие от страна на всички власти на национално, на регионално и местно равнище. Ние трябва да е, поясним ролята на властите в Уелфа. Не е обяснимо защо те не са установили връзка на различните нива на управление. Що се отнася до самия инцидент, е, трябва да кажа, че аз самия носих а, маска, дали това е маска или защитно облекло, това е а, това а, ние също така от, отидохме с Гайгеров брояч в тази част от инсталацията, която не можеше да бъде посещавана. Имаше 4 или 5 секции. Между секция 2 и 3 има едно сметище, което влиза направо в, Риотинто и максималните концентрации бяха многократно надвишени но може би това е друг въпрос. Но госпожа Алкен каза, че това, което искат а, а, вносителите на петицията да се отиде в една зона, която те винаги посещават. Но аз а, мисля, че ние работихме много професионално и мисля, че това, което сега трябва да направим е да се опитаме да намерим конструктивно решение или конструктивно реагиране на проблемите, които са най-тревожни за хората по предложение на комисията и мисля, че нашата група може да направи това. Господин Мартинес. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да говоря на френски заради госпожа Грюни. Ни, това беше първото ви посещение, което беше много успешно. Искам да ви поздравя. Това беше една сложна мисия, много трудна. Вие много добре се справихте и трябва да се признае това. Аз бях много удовлетворен, че мога да отчета това, което вие казахте. И сега преминавам на испански. Мисля, че тази мисия беше успешна както защото поради това, което се случи на мисията и поради това, което не се е случи, от което могат да се извлекат важни полуки. Нашата комисия се е, беше експлуатирана от хора, от организации нееднократно в този парламент от хора, които не са представени в местната общност. Те политизир... политизират въпросите, за да може да привлекат и медиен интерес. И това беше факт, който не може да се отрича. И това се случва и в моята собствена група, защото някои депутати се изкушават да използват комисията по този начин. Мисля, че всички ние да трябва да разгледаме някой от докладите след тази мисия и в някои случаи това, което се обсъжда, което е описано като успех, всъщност не беше чак толкова успешно. Например, не винаги имаме е, не винаги можем а, да оценяваме а, различните казуси с достатъчна а, безпристрастност, достатъчно отдалече, както каза а, госпожа Грюни, а, нас ни преследваха телевизионни камери. На предишни мисии не сме имали толкова микрофони, камери и преследващи ни журналисти. А, този път решението беше да не се допуснат представители на медиите. И мисля, че госпожа Грюни обясни това много дискретно и много ефективно, така че аз няма да повтарям нейното обяснение но, както каза кмета, проблема или е решен, или ще бъде решен. Явно идва решението. Ние знаехме, че съдът се е произнесъл, администрацията е взела решение, което означаваше, че проблемът е почти решен. И това показва, че съдебните власти а, са предприели един доста разумен подход. Това, което аз обаче се опитвам да направя, е да изведа някакви изводи за бъдеще. Това, което трябва да избегнем е ангажираността на нашата комисия в такива медийни събития, в които всъщност ние помагаме за създаване на а, шум за тези непредставителни организации. Именно за това ние трябва да а, правим тези посещения сами, за да определим дали са нарушени европейски правила. Това, е, това са нашите правомощи. ние не можем да приемем а, а, медиите да кажат Европа а, заклеймява, признава или анализира, а всъщност това въобще не е Европа, това е комисията по петициите. Това, което те трябва да кажат, е една делегация от комисията по петициите на Европейския парламент и така нататък. Тоест, трябва да бъдем много предпазливи. Опитвам се да разделя е, този конкретен случай от някои много по-общи проблеми, по които някои членове на нашата комисия работят. Тоест, тази комисия всъщност беше използвана от е, отделни лица или групи, които нямат представителност, за да могат да а, получат телевизионно време или отразяване в пресата. Ние не би трябвало да помагаме и да насърчаваме подобни хора. Ако го направим, е, имиджа на Европейския парламент ще бъде отрицателно засегнат. Искам да поздравя госпожа Грюни, госпожа Халкан и господин Бостинаро както и двамата испански колеги, които присъстваха. И мисля, че те много добре представиха испанския интерес. Не беше необходимо още един испанец да отиде. И аз знам, че мога да разчитам на присъстващите. Много ви благодаря за тези предложения за бъдеще, господин Майер. Благодаря на моя добър приятел Михал. Бих казал, че не за първи път правите тези коментари. Аз смятам, че ако има едно място, в което Европейския съюз трябва наистина да бъде на преден план, това е Уелва. Това, за което говорим тук, не създава излишен шум или пропаганда. Това не е нито целта, нито резултат от нашата мисия – не сме агент-провокатор, за да провокираме когато и да било, защото това не е част от нашата работа. Говорим за един случай, който е от общо загриженост за местните хора, всички нива на държавната власт участваха. Съдилищата също излязоха с решение. Така че, може би, тази мисия бе осъществена на един малко закъснял етап. Ако бяхме отишли по-рано, може би някои неща можеха да се направят наистина и можехме да изиграем по-добра роля за улесняване на взаимоотношенията между индустриалните производители и природозащитниците. Самият факт, че присъстваха медиите е неизбежно. Много пъти съм бил служебно член на мисии в Испания, например на 30 май. Така че каква е разликата между пътуването от 30 май до Мадрид? Може би основната разлика е в ролята, която играе е НП. В е НП те всъщност участват в е, местното управление. Но начина по който всъщност реагираха на практика е същия. Госпожа Алкен може да ни разкаже много за е, Валенция, дали там медиите са участвали в тази мисия, но не мисля, че наистина някои от пътуванията на нашата комисия в Испания са останали тайни. Важно е също да се отбележи, че членовете на настоящата комисия винаги са действали по много обективен начин и сегашния случай с госпожа Грюни е абсолютно същия. Много е важно да действаме обективно, за да си свършим работата. И просто не съм съгласен с идеята, че това е било едно пропагандно пътуване в полза на някоя политическа група. Нашата политика винаги е искала да действа енергично и на научна основа. Благодаря, господин Мейер. Госпожа Руперт, Руперто, всъщност представител на комисията иска думата. Sí, sí, sí. Villa Ruberte. Eh, buenos días. Eh, saludar a los miembros de la Comisión de Peticiones. A... Бих искал да благодаря на членовете на комисията, които са участвали в това посещение. Всъщност ние изпратихме писмо, което касае процедури за нарушение от 2008 година. Комисията получи подробна и изчерпателна информация относно условията, които се прилагат към това сметище покрай реката. Оценихме ситуацията с оглед да установим дали компетентните власти прилагат правилата относно необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, както е решено от е, април 2009 година и трябваше да проверим дали наистина е прилагано законодателството и се спазва рамковата директива за управление на отпадъците. Тази директива обхваща също и сметищата, така че нищо ново на този фронт. Комисията се надява в следващите няколко седмици да приключи анализа. Един нов елемент, който за днес, който за сега не мога да съобщя, или поне колегите ми от Генерална дирекция енергетика ще могат да докладват след една инспекция, която извършиха по силата на 35 член от договора за Европейския съюз. Така че ще ви помоля малко по-късно да докладвам по този важен аспект. Благодаря госпожа Роберта, господин, господин Килп. Благодаря, госпожо председател. Както ви е известно, миналия септември Генерална дирекция енергетика, както се нарича сега, извърши инспекция на място в Уелва. Докладът бе предоставен неофициално на вашата комисия, защото официалната версия все още не е готова, но ще бъде публикувана на нашата интернет страница в най-скоро време. Колегата ми Хенри, който е до мен, всъщност участва в тази инспекция, така че той може да сподели впечатленията си но те говорят за по-скоро идеологичните аспекти, не за екологичните. Господин Хендри, моля. Благодаря. Моите впечатления отговарят до голяма степен на съдържанието на доклада, с едно изключение. Не влязохме във връзка с носителят на петицията по очевидни причини – тъй като нашата мисия беше по член 35, мисия на базата на договора за Евратом. Така че бе независима от петицията. Препоръките, които включваме в нашия доклад, касаят дългосрочната безопасност и сигурност – Моето лично усещане е, че един такъв дългосрочен подход, който може да бъде 10-20, но и стотици години, изисква известна предвидителна работа от страна на властите. По отношение на финансовите аспекти на такава една дългосрочна перспектива, както и по отношение на административните процедури, които са свързани с такъв дългосрочен подход. Благодаря. Благодаря, господин Хенрих. Кратка бележка. Много съм впечатлена, че господин Бустинари е успял да прочете доклада още с преди пристигането ни в Испания аз не успях. Но мисля, че не е удовлетворително, че толкова време от не, че все още той не е публикуван. Защото се нуждаем от реакции и мога да ви кажа, че на последното заседание с е, учени от университета в Уелва бе заявено, че на лице са доказателства, че съдържанието на елементите в района са изследвани. Ни процедурата наистина не е удовлетворителна. Такъв един доклад да излезе пред хората с информация, да е различен от другите ни позиции. Надявам се, че сега, не на тази среща, но ще имаме възможност да зададем въпроси и да чуем отговори от учени, които срещнахме на тази инспекция, чието имена в момента не мога да, цитирам. да цитирам. Господин Бастинари, сега ще говоря на румънски и ще помоля представителя на комисията да ми отговори на следния въпрос. Всъщност, може би ще го кажа на английски. И така. Първо, защо отне толкова много време преди да получим този кратък доклад, защото ние официално поискахме доклада, може би още през септември или октомври. И в крайна сметка получихме резюме на доклада едва няколко дни преди да тръгнем за Уелва. Второ, аз разчитам на официалните изявления и доклади, идващи ли от испанското правителство, или от Националния съвет за ядрена безопасност и сигурност в Испания, както и Евратом. Как обаче приемате един доклад, който идва от френска лаборатория, и защо стойностите, представени от френската лаборатория, са толкова различни в сравнение с вашите. И третия ми въпрос. Учени, който споменахте от университета в Уелва. Тя спомена едно съвсем емпирично проучване на базата на 130 случая, които показват, че има взаимоотношение между складовото стопанство в Хуелва и случаите свързани с различни форми на заболеваемост и наличието на тежки метали в човешки организъм. 130 случая само. Така че можете ли да ни уверите, че няма сериозен риск в бъдеще това складово съоръжение да не засегне здравето на хората, които живеят в Уелва? Техническото решение, което е приложено, в крайна сметка за покриване на складовото съоръжение, по ваше мнение, достатъчно ли е? достатъчно ли защитава бъдещ, срещу бъдещи акумулативни ефекти от наличието на тежки метали, както и евентуално други радиоактивни материали върху населението, което живее в областта Уелва. Готов съм да отдам необходимото уважение към вашето изследване, но ние тук като парламент сме длъжни да обърнем внимание и на загрежеността на хората, които живеят в Уелва и в съседните райони. Благодаря. Имайте предвид, че нямаме достатъчно време, казва председателят. Господин Мейер, накратко и след това ще очакваме вашия отговор. Благодаря. Преди всичко, бих искал да кажа на комисията, сигурен съм, че, както знаете, много сериозен дебат се провежда по този въпрос и във връзка с тези складови съоръжения за фосфор, самата компания настояваше, че това е индустриален продукт, Разбира се, има разлика между индустриална продукция и отпадъци и трябва да се третират по различен начин. Трябва да кажа също, че радвам се, че в проучването на Евратом комисията потвърждава, че този проблем не може да се реши в рамките на 10-20 години. Говорим за един дългосрочен проблем, който ще отнеме столетия за почистване, което всъщност показва и каква е степента на проблема и показва до каква степен трябва да намерим ефективен отговор. Испанското министерство, което отговаря за крайбрежието, има смущение от телефона в микрофона на оратора в момента. И така, това е настоящата позиция. Това е позицията, кои, която ние трябва да приемем при едно разследване, за да сме сигурни, че здравето ще бъде опазвано не за десетилетия, а продължение на столетия. И мисля, че това въжи и за двете компании, защото отпадъците от Иноксис са нещо, по което не можем да работим съвсем конкретно, в пречването на проучването на Европейската комисия всъщност се потвърждава само дали следваните в Спания процедури отговарят на правилата в Европейския съюз, но на практика не се използват радиоактивните равнища. Бихте ли отговорили комисията? Благодаря. От името на Генерална дирекция енергетика мога да кажа нещо за това, да, защо доклад беше даден само в предварителен вариант. Налице е конфликт, защото има много коментари от страна на испанското правителство. 6-седмичният период за реакция от тяхна страна не е изтекал Надявам се, че разбирате, че се опитваме да бъдем гъвкави и не настояваме да се спази този срок, но за това ви дадохме някаква предварителна версия и се надявам, че няма да има много промени. Надявам се също времено, че този доклад е бил полезен за вашето пътуване. По другите идеологични, идеологически въпроси бих предпочел да дам думата на колегата Хенрих. Благодаря. По втория ви въпрос за доклада от френската група Керат. Измерените стойности, които са посочени там, не се различават толкова много от официалните данни за измерванията, дадени от властите. Затруднението е в факта, че в този район вземането на проби не винаги се извършва на едно място, а се извършва понякога на различни места и съдържанието на водата, която се изследва, всъщност водата не идва от едни и същи източници, идва от различни райони и това се влияе от валежите, от начина по който валежите проникват в различните пластове така че в различни периоди е, на различни места се вземат е, пробите, което води до някои различни резултати от тестовете. Следователно, е, в доклада на френската група смятаме, че стойностите не са толкова различни от доклада със стойности на Сиен. Другият въпрос, защо не направим свои собствени измервания – съвсем ясно е, просто защото в нашата програма не са ни зададени такива задачи. Не смятаме, че наша работа е да вземаме проби и да правим измервания. Би било, може би, изгодно, не е, но не е в нашите компетенции. По-скоро ние проверяваме измерените стойности и съоръженията, инсталирани на място, начина по който са вземани пробите, как са направени изследванията и измерванията в лабораториите и дали се използва съвременна технология. Това са нещата, които изследваме, които проучваме в рамките на нашите правомощия. Докладът е изготвен възможно най-бързо след осъществяването на мисията. Трябва да избегнем недоразумение и затова изпращаме доклада до различни органи, които след това казват на другите партньори и очевидно посещението в една лаборатория може да бъде оценявано най-добре от самата лаборатория. Поради тази причина отнема доста време, докато оценката на първият ни проекто доклад се върне обратно при нас. Те това коригираме, ако има нужда някои от е, нашите отговори, включваме ги в доклада. Искаме да създадем един добър доклад, който отговаря на реалността. и го представяме чрез посланниците в страната и чрез постоянното представителство. Това ни дава гаранции, че няма да допустим някои сериозни грешки в доклада. Съвсем ясно искам обаче да посоча, че когато ние сме убедени в нещо, то остава в доклада Yes. Can I ask a question? Ще ми позволите един въпрос. Оценката на такива научни резултати, каква е? Можеха ли те да бъдат е, по-добри не само в тази оценка, а в бъдеще? Ако пробите и оценката бяха извършени от специална научна група, ако не е било във вашите правомощи да направите това es ist für mich als Physiker äh, faszinierend. Като физик бих казал, че за мен би било особено приятно аз да взема тези проби, защото щях да мога сам да ги анализирам в една лаборатория, тъй като аз самия съм работил в продължение на години в лаборатория. Имаме отлично сътрудничество с лабораторията ITU в Карлсруе, където можем да правим такива измервания. Същото въжи и за Кейл. Така че възможно е, но това не е част от тълкуването на член 35, където се казва, че комисията има възможност да контролира съоръженията, а не стойностите. Поради тази причина договора за Евратом не е база, на която може да се вземе решение за вземане на проби и да се изследват тези проби в служби на комисията. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. United uh, left uh във връзка с Обединената левица в Галиция, Испания. Вносителят на петицията не е тук, така че госпожа Роберте отново ще докладва. La petición 1322 2007 Петиция 1322 от 2007 година е по една инсталация за регазификация на река Ферол. Това е въпрос, който е проучен внимателно от службите на, на комисията при няколко случая по време на строителството проучване бе извършено през 2001 година, което посочва, че е извършен задълбочен анализ на екологичния подход и процедурите, които са използвани и въздействието, което ще има това върху морското дъно и а, речното корито. Всичко това е свързано с осъществяването на този проект за регасификация. Комисията смята, че няма нарушение на директивите, които по това време са били в сила. Това касае оценката на въздействието върху околната среда. Впоследствие комисията е, получи друго уведомление за налични проблеми във връзка с е, изпълнението на два члена 8 и 12 от съответните директиви, комисията се свърза с компетентните власти, за да провери дали са спазени разпоредбите на тези членове. Комисията смята, че не заслужава отново да се извършва проучване относно въздействието върху околната среда. Член 8 от съответната директива касае въпроса за ефекта на доминото. Това е директивата по контрол на сериозни опасности с опасни вещества при индустриални аварии. Ефекта на доминото касае точно ефект от сериозни промишлени инциденти с опасни вещества. Необходимо е да се извърши необходимото градостройствено планиране, за да се избегнат рискове, в резултат от е, инциденти при такива проекти. Информацията, предоставена от властите до комисията, предполага, че и двата члена на тази директива са спазени и че района, който може да бъде застегнат от е, ефекта на доминото, наистина е подложен на проучване в съответния план, който е публикуван в интернет и предоставя информация за групи от населението, които биха могли да бъдат засегнати и как трябва да действат в случай на възникнала опасност. Член 12 относно информацията, предоставена от испанските власти. Има два документа, които касаят почвоползването и градоустройството чрез които комисията предоставя информация на вносителя на петицията. Не смятаме, че има нарушение на тези два члена, както се твърди в петицията. Вчера бе получена допълнителна информация от носителя на петицията. Комисията обаче не е имала възможност да разгледа тази допълнителна информация, тъй като тя пристигна в 5 часа след обяд вчера. Ще продължим да работим по анализ на цялостната ситуация и информацията допълнително предоставена от носителя. Ако е необходимо, отново ще се свържем с испанските власти, за да сме сигурни, че те са наясно със своите задължения. Към момента обаче не сме успели да разгледаме огромни обеми информация, която бе предоставена от носителя вчера. Има някои аспекти, които не сме успели да разгледаме, тъй като става въпрос за сфери, които са обхванати от националното законодателство или става въпрос за корупция или за неправилно ползване на определени земи и проблеми на градоустройството. Тези проблеми попадат извън общностното законодателство в този случай и става въпрос за национални правомощия. Благодаря, госпожа Роберти, господин Мейер. Благодаря на комисията за предоставената информация. Смятам, че петицията трябва да остане отворена, тъй като има нови развития. Има излезли решения на съда Върховният съд на Галиция излезе с решение. Две решения са издадени по екологични нарушения, тъй като цялостната оценка на въздействието върху околната среда не е осъществена изцяло. Не е направен и анализ на използването на морска вода за получаването на гаса в целия район. Областната управа на Галиция смята, че не са извършени някои стъпки. Когато говорим за аварийните планове, това касае закон CPR 18G. свързан с екологичните последици. както и стандарт NFP-19 за складирането на газ. Този проект за регазификация не отговаря на FNP-19. Инсталацията е предвидена за район, който е близо до жилищен квартал разстоянието трябва да бъде над 90 метра, а в случая не е такъв. Така че, когато говорим за такива аварийни планове, вносителите на петицията не смятат, че са спазени необходимите правила. Вносителите на петицията не успяха да дойдат тук, защото не успяхме да установим дали ще им бъдат възстановени разходите за пътуването до тук. Имайки предвид е, броя на организациите, които подкрепят тази петиция, имайки предвид и обема на документацията и скорошните развития, оставя, предлагаме тази петиция да остане отворена. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Добре е, че все пак на президиума все още има хора, които обръщат внимание, защото виждам, че от залата много хора излязоха. Това е една петиция, която според мен може да бъде разделена на няколко части. И това е нещо, което комисията е направила. Не можем да участваме във всички видове дискусии по този въпрос и да разгледаме от нещата от различна гледна точка, но комисията потвърди, че общностното законодателство в този случай не е нарушено. Така че от гледна точка на Европейската комисия тази петиция трябва да бъде закрита и ние също смятаме, че тя трябва да бъде приключена. Европейската комисия посочи също, че е получила огромен обем нова информация, но не е имала време да я проучи. Господин Мейер знае как се работи по този въпрос и той поиска тази петиция да остане отворена. И ако един депутат от Европейския парламент поиска една петиция да остане отворена, това трябва да стане така. Следвайки обаче информацията от Европейската комисия, аз бих е, предложил закриването. Но след като има нова информация след като господин Мейер иска тя да остане отворена, в такъв случай предлагам тя наистина да остане отворена. Смятам обаче, че просто трябва да изчакаме оценка от страна на Европейската комисия на новата документация. Както виждате, от страна на залата няма възражения, <laughs> така че оставям отворена петицията. Не ни остава повече време. Започваме петиция 11 в следобедното заседание, тъй като сега не ни остана време.